бъде утре в 12 часа. Нека сега да преминем към последната точка от дневния ред за днес. Доклада на Яник Жадо относно агенциите за експортно кредитиране от страните членки. Ще дам думата на госпожа Франциска Келер, която да представи неговия доклад. Факела. Госпожо Келер. Уважаеми колеги, от името на колегата Жадо, който за съжаление не може да присъства, бих искал да споделя неговата позиция с вас. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, за мен е удоволствие, че утре парламент ще гласува моя доклад във връзка с съобщението на комисията за Агенцията за експортен кредит. Този доклад по собствена инициатива финализира работа, която започна преди три години и изразявам дълбока благодарност на всички докладчици в Сянка за усърната им и продължителна работа. Миналата година в комисията Инта започнахме да обсъждаме споразумението на ОИСР от 2005 година за дейностите по експортно кредитиране. Ние започнахме това в рамките на обикновената законодателна процедура. Скоро след влизането в сил на Лисабонския договор, тогава Европейският парламент осъзна новите си правомощия и отговорността си пред европейските граждани в светлината на новите условия, създадени от договора. Междувременно кризата в Европа се задълбочаваше и все по-голямо ставаше вниманието към разходите от публичния сектор. Ние, като парламентаристи, трябва да знаем как функционират държавите членки и агенциите за експортен кредит, тъй като тези агенции основно използват средства от публичния бюджет. Лично аз трябва да кажа, че в началото знаех много малко за дейността на тези агенции и се оказа, че те функционират в една относително непрозрачна среда. Обаче, когато става дума за тяхната дейност, не следва да забравяме също така и на целите на Европейския съюз, що се отнася до външната му дейност. Моите идеи се радваха на съгласие от страна на всички членове на комисията Инта в Европейския парламент. Независимо от това, че често заемаме различни позиции, по тази тема ние разбрахме, че е важно да сме едини, за да може да изпълнява парламента правомощията си, проистичащи от Лисабонския договор. Затова молим комисията да ни предостави повече документация и особено, що се отнася до докладването, за да можем да знаем дали държавите членки изпълняват целите за външни действия на Европейския съюз и споразумението на ОСР за дейностите по експортно кредитиране. Европейската комисия много ни помогна нашето послание е да стигне до съвета. Затова съм много благодарен на комисията и хората от комисията, с които съм работил. Утре ще гласуваме за моя доклад, който се отнася до доклад на комисията за докладите на държавите членки за 2011 година, що се отнася до дейността на агенциите за експортен кредит. Видяхме, че е сложно държавите членки да докладват по не финансовите дейности, свързани с експортното кредитиране, когато става дума за премии, за риска свързан с околната среда, с това как дейността на експортните, агенциите за експортен кредит се вписва в необходимостта да се утвърждават човешките права в цял свят. Надяваме се, че следващия доклад на комисията ще бъде по-добър. И още веднъж искам да благодаря на всички колеги, които помогнаха на това Европа в бъдеще да стане по-важен фактор, що се отнася до утвърждаването на демокрацията и човешките права. Благодаря ви. Госпожа Ферера има думата. Господин Ферера, извинете. Благодаря, господин председател. Капиталистическата глобализация става все по-голяма в настоящия контекст. Зависимостта на стопанските субекти става все по-голяма. Разпоредбите относно а, агенцията за експортно кредитиране задълбочава да между севера, юга, изтока и запада. Европейския съюз става все по-хетерогенен практики, подобна на тази, непрекъснато препращат към целите на помощта на, за развитие принципа за конкуренцията е най-светия принцип на капитализма. Той обаче е всъщност само един мит, тъй като ние непрекъснато създаваме фактори за изкривяване на конкуренцията, унищожавайки най-слабите системи за производство. Госпожа Геген Куин. Благодаря ви, господин председател, уважаеми депутати. От името на комисар Дехов бих искал да ви благодаря и най-вече да благодаря докладчик господин Жадо, представен от госпожа Келен, за изключително интересните позиции, изказани във връзка с дейността на Агенцията за експортен кредит. Кризата много ясно показва колко е важно финансовата дейност да е обвързана с и други аспекти Експортните кредити са свързани с нашата по-широка дейност да подкрепим европейските износители. Но не по-малко важно е да се гарантира необходимата прозрачност на европейско ниво за дейността на агенцията за експортен кредит. А това беше предмет на специален регламент и също така на, от специалните правила за докладването. След проверката на първото докладване в съответствие с новите правила, искам да споделя следното. Комисията смята, че държавите членки предоставиха необходимата оперативна финансова информация в съответствие с изискванията на регламента 1233 наклона черта 2011. Ние специално отчитаме това каква е политиката спрямо транзакциите, извършвани в сферата на експортното кредитиране. Ще обърнем особено внимание на формулировките в регламента и спазването им и също така ще предприемам последващи мерки. Благодарим на докладчика за подкрепа на комисията в дейността и при създаването на международна работна група в областта на експортното кредитиране. Бразилия, Индия и Китай стават глобални фактори в сферата на глобалното експортно кредитиране. Диалога с тях ще става все по-важен. Комисар Дехух ще информира редовно парламента за всички тенденции и промени в тази сфера. Благодаря, госпожо комисар. С това приключи последния дебат по днешния дневен ред. Гласуването ще бъде утре в 12 часа. Следващото заседание започва утре, вторник, 2 юли в 8 часа и 30 минути. Дневният ред беше публикуван.